радвам, че са освободени и двама шведски журналисти. Заедно с други, те могат вече да се върнат в Швеция и даже с Швеция. Госпожа Кораца Билт има да каже нещо по въпроса. Искате ли нещо да кажете, госпожо Билт? Искам да ви благодаря, председателю. Наистина, велик ден за шведите. И вие, е, Йоран и Мартин, вече са свободни. Искам да благодарим на колегите за солидарността, за подкрепата, която проявиха. Те получиха своята свобода от етиопски затвор и бяха реабилитирани. Надяваме се всички журналисти по цял свят да получат своята свобода също. Point, an the... Благодаря. Чешките власти ме уведомиха, че господин Войтех Минар ще замени господин Юрий Хавел 23 юли 2012. Приветствам новия колега. Искам да кажа, че по член 3, параграф 2, е, когато бъдат проверени всички негови документи или пък излезе решение, ако е оспорен неговия избор,